Good morning, colleagues. Um, we go to the point one and the adoption of the agenda. I'd like to submit... Добро утро, колеги. Предлагам ви няколко малки изменения в дневния ред. Нова точка 11а. Гласуване по проекто доклада за меморандума за разбирателство между Европейската агенция за оперативно управление на широкомащабни IT системи и в областта на свободата, сигурността и правосъдието и Евроюст. Това ще се случи в края на гласуването. Ако нямате коментари, приемаме дневния ред. Няма превод на хрватски, малтийски и гелски. Припомня ви, че ще имаме електронно гласуване днес в 10 часа, така че ви моля да сте готови с карти за гласуване в 10 часа приемане на протокола от заседанието от 28-29 ноември и 5 декември. Ако нямате възражения по протоколите, те се смятат за одобрени. И така стигаме до точка 4 и 5 представяне на текущото състояние с тристранните преговори. На 27 февруари приехме мандата за започване на преговори по двете по двата досиета. и От тогава докладчикът ни господин Диас Демера работи много усилено, за да могат преговорите да приключат възможно най-скоро. С удоволствие давам думата на господин Диас Демера, за да ни осведоми за текущото състояние по тристранните преговори. Господин Диас Демера, имате думата. Muchas gracias, señor presidente. Pero como cuestión previa, благодаря, господин председател. Първо бих искал да изкажа своята солидарност с британският народ и властите на страната след ужасният атентат, случил се в Лондон миналата събота. И също така да изразя своите благодарност към британските власти, които а, върнаха тялото на моя сънародник Девия, който се е опълчил срещу терористите, за да помогне на друга жертва и е станал техна жертва. Бих искала да изкажа и своето своите съболезнования на семействата на всичките жертви. Сега. Три политически трилога бяха проведени. Следващата седмица ще се проведе четвъртият. Десетта технически заседания бяха проведени и както и тази сутрин ще проведеме следващото. Разгледахме двата доклада. Доклада по интелигентните граници на Шенген и доклада за системата за вход и изход. В трилога на 31 май разгледахме измененията към кодекса за Шенген и, по, и по-специално така наречените врати А, Б, С за европейските граждани. Ще, ще намериме най-скоро време решение на този проблем, защото не би трябвало, несправедливо е а, гражданите на Шенген да не се възползват от същите преимущества, които са предложени на граждани от трети страни, т.е. преминаване през вратите А, Б, С. Сега, а, правоохранителни мерки. Разгледахме десте предложения за компромис, които ни изпрати съвете, съвета. в Прум. Ние решихме, че процесът е приключил. Това е, е мнението на комисията и парламента. Докато съвета смята, че процеса започва. Това са две различни гледни точки. Също така Разгледахме и проблема с съхраняването на данни, член 31. Парламента, както многократно казах, ще настоява на своите предложения за 2 и 4 години, докато съвета предпочита да запази срока от 5 години – що се отнася до биометричните данни. Също така разгледахме и двустранните споразумения. Възможно е да, да приемеме клауза за преразглеждане след 5 години. Но все още няма решение по въпроса. Колкото до последният въпрос, който все още не е намерил свое решение, става дума за отказ на, за, на вход или на влизане. Парламента би искал цифровите данни да се запазват, а, а съвета настоява на биометрични, за биометрични данни. И предполагаме, че ще постигнем някакъв компромис, тъй като има различни предложения. Оптимист съм, господин председател. Смятам, че можем да постигнем е, споразумение преди края на Малтийското председателство. Затова моля в секретарията, ако ми позволите господин председател, да не предвиждаме политически трилог на 25 и 27. Аз имам ангажименти. Не мога да ви кажа какви в момента, но става дума за много важни за мене неща. Така че, благодаря ви, господин председател, и ако колегите искат да ми зададат въпрос, добре дошли, очаквам техните въпроси. Благодаря, Августин. The London attacks are Отбелязахме си думите ви след атентатите в Лондон. Отбелязахме си и график, който ни предложихте. Някой колега иска ли да вземе думата и само за да сме сигурни, комисията или председателството искат ли нещо да коментират по това досие? Председателството явно иска да каже нещо. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да благодаря на господин Тиестемера за казаното до, до тук. Държа да отбележа ангажимента, който сме поели като председателство и работата ни в съвета като цяло за постигане на споразумение преди да изтече нашето председателство. Готови сме да продължим преговорите с парламента с тази цел. Благодаря още веднъж на докладчика, докладчика в Сянка за съвместната ни работа. Надявам се да успеем да постигнем споразумение по това досие преди края на Малтийското председателство. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Ако никой друг не иска да вземе думата, бих искала да благодаря на господин Диас Демера за усърдната работа по досието. И също така ми моля да си отбележите датите, които той ни предложи. Благодаря, Августин. Продължаваме с визовия кодекс на Съюза. Ще чакаме господин Лопас Агилар да вземе мястото си и му давам думата, за да ни представи текущото положение с тристанните преговори. Много ви благодаря, господин председател, за тази възможност и за появеното разбиране. Малко закъснях, но съм тук за да споделя с колегите от комисията текущо положение с тристранните преговори по преработката на визовия кодекс. На първо място приветствам тази възможност, тъй като говорим за много важен законодателен акт. Радвам се също така, че на днешното заседание ще имаме възможност да сме да покажем, че сме наясно с трудности, с които се сблъскваме по работата по това досие. От самото начало се сблъскваме с а, нежелание от страна на съвета да работи съвместно с Европейския парламент. Те не проявиха добра воля за съвместна работа по редица проблеми. Първо, Европейската комисия ни предложи проекта си за преработка на визовия кодекс преди 4 години. Политическия контекст тогава беше много различен от днешния. Първо място, визовият кодекс се представяше като инструмент за засилване на економическият растеж, междуличностният обмен и като инструмент за излизане от финансовата и економическа криза. Но с времето преработката на визовия кодекс беше възпрепятствана от тъй наречената беженска криза и терористичната заплаха. И в крайна сметка работата по това досие беше възпрепятствана от истерията около сигурността, която напълно основателно беше предизвикана от редица събития и терористични атентати. Но в така създалият се контекст настроенията се промениха и ам, пример за това е фактът, например, че визата за турне напълно беше премахната. насърчаването на туризма и на междуручния обмен беше националните цели на, на тази преработка. Всички чакваме по повече динамизъм в това отношение, но цялото това предложение просто беше премахнато. Вече изобщо не го обсъждаме. И досието се оказа блокирано под претекста, че в момента се обсъжда въвеждането или не въвеждането на хуманитарни визии. Към момента обаче съвета показва нежелание да работи съвместно с парламента не само по това досие, но и по други. И за нас, членът на Европейския парламент и лично за мен като докладчик, никога картината не е била черно-бяла, никога не сме поставяли червени линии, никога не сме завявали. Ако няма да има хуманитарни визи, изобщо нищо няма да обсъждаме. Не. Винаги сме били на разположение, винаги сме били готови да водим преговори с цел намиране на някакъв компромис и преодоляване на блокажа. Но непрестанно се сблъскваме с решителното на опозиция страна на съвета, те изобщо отказват да преговарят по темата. В редица официални позиции на Корепер съвета заявява, че ако парламентът не се окаже изцяло от всички свои проекто изменения по визовия кодекс, не може да бъде постигнат компромис и цялото досие ще бъде блокирано. В качеството си на докладчик ясно заявих, че не мога да приема изискването да се откажем от всички наши проектоизменения, не само за хуманитарните визи, но особено за хуманитарните визи. За нас те са особено важно предусловие за водене на преговори. Не, не еднократно казваме, че това не е подходящото място да обсъждаме въпроса за хуманитарните визи. Тук се обръщам с въпрос към Европейската комисия. Възнамерявате ли да излезете с отделно законодателно предложение за хуманитарните визи? Нещо, за което ви призовават всички НПО, консултантски групи, съдебните власти, дори и е, различни религиозни общности настояват за създаване на някакъв инструмент, който да гарантира хуманитарна закрила. Нееднократно съм поставил този въпрос е, от години насам го повдигам с подкрепата на докладчиците в сянка и в частност на докладчика в сянка на НП господин Бекер стана ясно, че Европейската комисия излезе с едно възкотно предложение за презаселването, където може би е подходящият момент да се обсъдят новите методи за законен достъп до територията на Европейския съюз, но ние излязохме с документа за изказване на позицията ни, където се показва, че системата за презаселване не е достатъчна. Тя не дава възможност да обхванат всички категории лица, нуждащи се от закрила и най-вече се определят доста ограничен брой хора, които могат да вземат участие в тази система. Но това е положението към момента. Ще има допълнителни срещи. Наскоро разговаряхме с комисаря Абрамополос както и с заместник председателя на Европейската комисия господин Тимерманс и настояхме Европейската комисия да поеме ясен ангажимент за създаване на хуманитарни визи и също така да обсъди темата съвместно с досието за презаселването. Но пък от нас се изисква да приемем наличието на връзка между принципа за подаване на молби и принципа за обратно приемане. Можем да обсъдим темата в дух на конструктивно сътрудничество и бихме могли да постигнем някакъв компромис. Освен това, нежеланието за сътрудничество на, на съвета не се ограничава до хуманитарните визи, но също така и до задължителното представителство и събирането на семействата. И по тази тема смятам, че трябва да направим нещо за да преодолеем зоните на липса на видимост, т.е. говорим за 493 подобни зони, които сме идентифицирали, където няма представители на държавите членки, които да могат да обработват моби подадени за виза или за международна закрила. Тоест, трябва да се преодолят тези слабости преди да можем изобщо да обсъждаме въпроса за задължително представяне във връзка с хуманитарните визи. И накрая Малтийското председателство, между другото, почти приключи. Държа, между другото, да похваля усилията, които положиха от Малтийското председателство. Поне показаха някаква готовност да работят за постигане на някакво конструктивно решение, защото председателство след председателство не проявяваше никакво желание за постигане на компромиса с парламента но пак казвам, поне се появяват някакви признаци на желание да се работи конструктивно страна на съвета. А пък комисията с нищо не помага, защото отказва да, предло... да излезе с, с отделно законно предложение, било то за хуманитарната виза или за системата за презаселване и ние от Европейският парламент сме решени най-накрая да постигнем съгласие и най-накрая да завършим работата по това досие. Много ще се радвам комисията и съвета да имат нещо да кажат по въпроса. Струва ми се, че има известна промяна в а, нагласата на Европейската комисия към а, хуманитарните визии. Може би твърдото не започва да се измества към... Нека заедно да разгледаме въпроса. част от а, темите в а, преработката на визовия кодекс могат да бъдат обсъдени и без хуманитарните визи. Това, за това сме съгласни, но трябва да видим каква е позицията на съвет. Европейския парламент може да договори някакъв компромис за хуманитарната помощ до момента, в който съвет е, е готов да отстъпи малко по отношение на задължителното представяне и събирането на семействата. Съжалявам, че малко дълго се, малко по-дълго се изказах, но исках да стане много ясно какво е положението. Съветът напълно отказва да прояви всякакъв интерес към законодателен акт в областта на пространството за свобода, справедливост и правосъдие, освен ако не е стъпка назад, което за нас е много сериозен проблем. Да, за неприкосновеността на данните ние бяхме много ангажирани. Благодаря. Моника. Вие ще говорите от името на господин Бекер, после господин Депре и да приключим с темата. Моника, заповядай. Господин е, председател, уважаеми колеги, положението с е, хуманитарните визии, там мнението на страните членки е положително. Но ми се струва, че тук се занимаваме не с правилното досие. Не би следвало е, решението ни да блокира туристическите визи при разглеждането на визовия кодекс. Колегите от НП така са на мнение, че трябва да има опростяване на визите за туристи и за бизнеса. Не бива да изпадаме в истерия по повод а, сигурността. Нека да има мерки за сигурност, но страните членки трябва да са и достатъчно предпазливи. Хуманитарните визи не са непременно тясно свързани с темата, която обсъждаме. Европейският съд е, се е произнесъл, че парламента не може да наложи на страните членки изисквания в такъв смисъл. Те не могат да бъдат принудени да правят нещо, което не искат. После, каква е определението за членовете на семейство? Дали да се работи с актове за изпълнение? За мен ще по-лесно, ако разгледаме въпроса за хуманитарните визи е, отделно, както и въпроса за преместването. Тук е, общата тема е всъщност за конен достъп до Европейския съюз, но не би следвало, би следвало да го отделим от е, темата туристи и представители на бизнеса, които искат да получат виза. Ясно е, че има колебания по отношение на, от страна на страните членки по отношение на хората, които искат да получат виза на границата, имат проблеми с идентификационните документи. Ние сме за това да има свобода на придвижването, но не сме против и мерки за сигурност. Освен това, бежанците трябва да имат законен достъп.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 Има си е, вече решения по отношение на визите и целта на преразглеждането беше да се опрости е, процедурата. Всичко това се оповести и по интернет, какви са процедурите за правене на заявка за виза. И изведнъж е, в това законодателство се включиха хуманитарните визи – Хуманитарните визи или визи по хуманитарни съображения се предоставят на граждани от трети страни, за да могат те да влязат в Европейския съюз. Аз принципно съм за това. Но съдът се произнесе, че не можем да накараме, да налагаме на страните членки да отпускат подобен вид визи, защото те са свързани с цялата процедура на убежище. И за това предложението трябваше да бъде оттеглено така, както искаше съвета. Не бе направено и сега. И съвета се противопоставя. Мисля, че и голяма част от докладчиците в сянка не са съгласни с това, така че настоявам, господин докладчик, извадете всеки, всяка препратка към е, визи по хуманитарни съображения. Това е, ще е позорно, ако до края на мандата ние не успеем да си свършим работата. Господин Допреде, заповядайте. Euh, да започна с благодарности на докладчикът. Оценявам колко енергично работи той по досието и колко е, усилия положи да постигнем единодушие или съгласие между докладчетите в Сянк. Определено благодарности. Къде се намираме в момента? Първо, Съвета не е готов да направи много крачки по отношение на упростяването на визовия режим. Това е ясно. Сега ние ще гласуваме в нашата комисия, ще дадеме мандат и ще продължим да защитаваме, да отстояваме позициите си. Както каза обаче госпожа Стивенс, аз лично смятам, че визовите, визите по хуманитарни съображения бяха вкарани в текста с мнозинство в парламента. Ние искаме това и ставаме зад тази идея. Въпросът е къде точно да сложиме този въпрос сега. Дали в визовия кодекс това е надали ще стане, защото съвета не е съгласен. Освен това, и съда се е произнесъл, че не можем да го направим. Но това не означава, че ние не можем да продължаваме да дадем мандат и да искаме да постигнем това. Приключила ли се играта до тук? Не. После. Съветът подава изменения за прием по хуманитарни съображения. Значи отваря се една малка вратичка, не огромна, но маничка. И може и за да я поразтворим малко повече, мисля, че това, което трябва да правим в момента е да упражняваме натиск за условията, да, да, да излезат с едно предложение. Не, ето, просто отваря се една вратичка от страна на съвета, нека комисията да искаме от нея да продължи да отваря малко да се разшири отвърт. Нека да продължаваме да преговаряме. Визовия кодекс. Ние имаме мандат и същевременно трябва да притискаме комисията да излезе с предложения, защото съвета също ни дава път е, в тази посока. Нека да искаме от комисията да излезе с предложение и да се надяваме, че ще постигнем едно положително съгласие. Така ще имаме положителни резултати по два фронта за визовия кодекс и за визите по хуманитарни съображения. Така че нашият докладчик нека да постави тези искания пред комисията по изключително твърд начин. Благодаря. Никак не ни стига времето днес. Uh, Затова трябва да продължим. Имаме само половин час до гласуването. Така че започваме веднага с обсъждането на доклада за защита на личните данни. Моля, заповядайте, господин, господин Лористин. Uh, Госпожа, извинете. Това е първо представена на текста за защита на личния живот и защита на личните данни в електронните е, съобщения. Бяхме се споразумяли с е, комисията да очакваме едно добро проекто предложение. Изключително важно е това законодателство, защото то реално довършва пакета за защита на данните за непрекосновеност на личния живот. И върви в същата посока, каквато беше и текста за пътническите данни. Сега, работата по доклада бе осъществена с много подготовителни срещи, включително с надзорника за личните данни, както и работната група за комуникации. Срещнахме се също с 80 представители на заинтересувани страни. Още когато се представи текста, беше ясно, че ще има много а, противоречиви становища, защото всъщност искането за закрила беше от много високо ниво. Затова имаше и доста голяма активност в положителна и в посока на поддържане и отричане на текста. Сега, проблема за връзката на този текст с а, други а, законодателни текстове. Това е член 8 от а, конвенцията. Ние всъщност трябва да се съсредоточим по член 7, т.е. защита на личния живот и защита на личните данни изцяло в процеса на комуникация, не само електронна комуникация. Сега всъщност приложното поле се е, разширява до услуги като Skype, Messenger, т.е. и е, социалните мрежи. Това засяга вече личния живот на всички, които ползват подобни средства за съобщения. ние целим да има много високо ниво на защита на личния живот проследяването на а, подобни съобщения е факт и ние трябва да намериме подходящото равновесие между свобода и използване на технологии. Много важно е да се знае, че тук става дума за регламент, не за директива защото правилата трябва да бъдат едни и същи във всички страни да не зависят от нивото на развитие на цифровата среда във всяка отделна страна. Сега, има страни с много високо ниво на закрила, но правилата, за да бъдат еднакви, трябва да се приеме регламент. Също така, задачата на нашата парламентарна комисия е да направим така, че е, разпоредбите на настоящия регламент да е в унисон с общия регламент за, закри... за неприкосновеност на личните данни. Не искаме да има нова интерпретация на вече приети законови определения трябва да разбираме също така, че закрилата на личния, на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни е свързана и с чисто технически устройства. Телевизионните апарати, телефоните, които притежаваме в момента, имат огромни възможности за проследяване. За това Искаме е да е, поставим ясен акцент върху неприкосновеността на личните данни и е, да е, е ясно, че когато има определени видове проследяване, то може да се осъществява само с съгласие на съответното лице. Признаваме, че индустрията си има своите интереси, но в края на кращата отделното е, лице е това, което трябва да реши. Също, е, ако трябва да критикуваме проекта на комисията, има някои формулировки, които не са ясни, има някои противоречиви моменти. Примерно член 39, е, там даваме мнение как да постигнем по-добро решение. След две седмици, на 21 юни, ще представим а, целия доклад, ще направим подробно обсъждане в парламентарната комисия, ще се подадат изменения преди лятната вакансия и когато се върнем след вакансията, ще бъдем готови вече за а, работа с а, докладчиците в сянка, за да можем да спазим а, графиката. Графиката е естонското председателство. Ще работи много енергично по, този, по това досие с цел развитие на цифровия пазар. Благодаря на всички докладчици, които се включиха в работата. Господин Бони, с него организирахме четири кръгли маси, много, много интензивни дискусии, но за нас е изключително важно да чуем всички страни. Надявам се, че и свършената работа и предстоящата ще бъдат много интензивни и ще приключим на време. Благодаря, Марилю. Имаме още много път да изминем. Сега, не, не разполагаме с много време за, това, за този първи обмен на мнения. Трима са колегите до тук, които искат да, да вземат думата. Господин Бони, госпожа Стивен, господин Олбрехт. Някой друг би искал да вземе думата тази сутрин. Много ви моля, запишете се. Така че започваме с господин Бони в такъв случай. Благодаря много накратко. Благодаря на комисията за представяне на темата. Благодаря и на докладчика за това, което ни каза днес и за това, че организира една кръгла маса по въпроса, на която стана ясно колко сложен е този регламент. Също така стана ясно, че ние наистина се нуждаем от този регламент, под формата на регламент, така че трябва да работиме съвместно, да, да, нам, да намериме решение и да го свържеме с Европейския кодекс за телекомуникации крайна сметка нашата цел е да осигуриме поверителността и сигурността на комуникациите. и доколко терминалите са защитени. Това разбира се е много важно, но също времено трябва да свържеме всичко това с защитата, пълната защита на личните данни, за да може просто да спомогнем на хората да имат по-добри комуникации. Необходимо е, разбира се, този регламент – да влезе в сила заедно с общият и същевременно трябва да видим дали те са взаимосвързани, трябва да видим и по какъв начин ще изглежда член 11, защото трябва да се внимава, защото ако държавите членки потърсят свои решения, свои национални решения, това би могло да бъде пагубно за цялостната структура. И какви ще бъдат последиците за бизнес модела? И да изучиме също така, да отчетеме и навиците на потребителите на интернет. Така че наистина сме изправени пред огромно предизвикателство. И... Трябва от една страна да, да, да предоставиме свободен избор на на потребителите, но също така да дадем възможност на бизнеса да създаде уместни и своевременни решения. Така че мисля, че наистина обсъждаме този въпрос много навременно. Благодаря ви за този задълбочен и богат дебат. Говоря от името на господин Далтън от ЕКАРЕ, който се извинява, но не може да участва в днешното застедание. Ние гледаме скептично на това предложение и на правилата. Смятаме, че ако се приеме това а, един регламент близо, как, бързо, както и предвид това, че GDPR ще влезе в сила през 2018, за нас е нереалистично. За сега фирмите, бизнеса се, се, подго, се подготва за пред, прилагането на за GDPR. Според господин Белтон, първо трябва да видим какви ще бъдат последиците от прилагането на регламента, преди да предприемеме мерки в областта на личната, личната неприкосновеност. Тъй като има, има възможност да имат допълнителни препятствия за някои фирми и по-специално за е, новосъздадените е, стартъпс. Също така обработката на информация би могла да бъде засегната и потърпевша. Същото въжи и за съдържанието. Също така бизнесът се тревожи много а, отно, относно а, ролята на Кукис и на прослед, проследяването. Също така съд, съдържанието на а, потребленията би било трудно за достъп в интернета на вещите, на предметите. Така че, господин Далтън, той смята, че цялата система за сега би била нестабилна, ако внесеме и разработиме тези мерки прекалено бързо. Софи, благодаря. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за нейният прагматичен подход към този тъй сложен въпрос, който е свързан с много други досиета. Не знам дали наистина разбираме наистина обхвата и а, е, съдържанието на този регламент. Той трябва не само да бъде оперативно съвместим с GDPR, но същевременно не трябва да оставаме никакви празноти. Така че трябва да бъдем много прецизни, що се отнася до обхвата. Това беше първото. Второ. Смятам, че трябва да прецениме много точно каква е економическата стойност на данните. Защото тук става дума за потребители, за новаторство. Но личните данни, включително и метаданните, притежават стойност. Те не са безплатни. И това не бива да се забравя. Когато работиме по проекто регламента. И още нещо. Необходима ни е допълнителна информация – как да кажа, за, за някои об, области, които трудно можем да си представиме, чието развитие трудно, е трудно предвидимо. А, ще има едни нови и отворени пространства, които много трудно ще бъдат регулирани. Само с съгласие или няма да може да стане това, така че тук ще трябва да помислиме. И, а по съгласието, както докладчика и а, докладчика в сянка от НП, ми се струва, че а, всеки един трябва да контролира нещата. Защото ако, примерно, като фирма извършите нещо, което вашите потребители е, не приемат или с което не са съгласни, то значи има някакъв проблем в е, самия бизнес модел. Така че е, правилата трябва да задоволяват един, един максимален брой е, потребители. Никога всички няма да са доволни, разбира се. Следващият. Ян, благодаря на докладчика за свършената работа, за доброто сътрудничество с докладчиците в Сянка които бяха много полезни. Бих искал, бих искал също да подкрепа идеята на докладчика относно графика, календара. Трябва да видим наистина дали разполагаме с достатъчно време нещата да бъдат разписани на практика, но важното е да приемеме и законодателството. смятам, че трябва да приемеме това законодателство преди GDPR да влезе в, в сила, защото инак ще има много опасения от потребителите, които няма да знаят какво точно се случва в областта на електронната неприкоснованост. Директ, директ, Директивата в момента се прилага и ще продължава да се прилага, ако междувременно не приемеме регламент. Тази директива трябва да бъде е, заместена с нов инструмент, защото е необходим един единствен законов правен инструмент, а не 28. И 28 правила и тълкувания. Не, не, необходимо е също така да въведеме един а, механизъм, защото става дума само не за защита на личните данни, става дума също така за защита на секретните, на поверителните комуникации, а това е от огромно значение за днешно време. Утре интернет на предметите на, нещ, на нещата ще бъде е, широко разпространен, така че ще има много голяма нужда от по-висока жестита. А, ние работиме по измененията и целта сега е по, по какъв начин да да свържеме различните виждания, по, по как можеме да се споразумееме по а, въпроса, свързан с а, съгласието. включително онлайн и офлайн връзките и комуникациите. Това са все проблеми, които трябва да се обсъдат. Но при всички случаи мисля, че потребителите няма да приемат да има повече проследяване на техните движения и също времено да има по-малко контрол от тяхна страна, отколкото повече. И сега, Марило, още една минута. Комисията, благодаря ви за тази много полезна дискусия. Бих искала да кажа няколко думи, за да спомогна за развитието на тази дискусия относно бързото приемане на законодателството. Е, целта на това предложение не се различава от целите на другите предложения, преразглеждане на правни инструменти, ние също смятаме, че в момента е, това, това е много уместно. Ще се опитаме да помогнем и на трите председателства да намерят е, е правилната скорост. Целта не е да бързаме, прълца е да, да, да постигнем едно, един консенсус, един правен нормативен акт, който да бъде благоприятен за е, фирмите, за бизнеса. Е, добре е това да стане през 2018 е, година, за да има известна а, сигурност а, за бизнеса, за потребителите и и да бива последно, казва комисията, която е прекъсната от председателя. Знаеме, че е, сте провеждате много е, заседания на тази тема и ние ще допринесем с каквото можем, за да ви помогнем, Марило. Първо бих искала да благодаря на всички докладчици в Сянка. Бих искала да благодаря и на комисията, която наистина много ни помогна и е много отворена в дискусията. Надявам се, че ще продължаваме да работим по същия начин. Ще имаме следващото представяне на предложението на 21 юни. Колеги, след една минута ще започнем гласуването. Моля, подгответе си карта.

Colleagues, if you take your seats, we'll begin the vote. So we have four votes. The first vote, um, rapporteur Mr. Peterson. Започваме с доклада на господин Питерсен. Uh, орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения. Ако всички сте, сте готови, може да започнем с гласуването. Започваме. Изменение 35. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Ще оставя още малко време. Monica, do you want to move? I'll just allow everyone to... Моника, ще се преместиш ли? Ще дам просто време на колегите, които имат проблеми с техниката, да се преместят. Моля за малко търпение, колеги. Okay, the vote is closed. Um, that's, that is carried. Край на гласуването. Приема се изменение 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля гласувайте. Измени 16 и измени 37. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер едно. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 23. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 24. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 42. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 26. Изменение 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измени 28. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измени 29. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измени 30. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 31. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение, изменение първо. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение трето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение пето. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И шесто. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 8. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 и 34. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване, поименно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 38 гласа за, 2 гласа против, няма въздържали се. Поздравления за господин Петърсен, който за съжаление не е днес на заседанието. Продължаваме с Други доклад на господин Петърсен. Изменение 40. Моля гласувайте. Изменение 40. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 13. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменени 14. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 18 и 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 45. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 47. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 49. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 50. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 51. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 52. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23 и 53 заедно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 54, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 55, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 56, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 25 и 61 заедно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 26. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преамбюла изменение 27. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение второ. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 и 28 заедно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 и 30 заедно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Изменение 5. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 31. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 и 34. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Моля, гласувайте.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 Край на гласуването. Приема се. Изменени 39. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И окончателно гласуване, по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 26 гласа за, 14 гласа против, 1 въздържал се. Продължаваме нататък. And this is a single vote and uh, rapporteur едно, едно единствено гласуване, по господин Бони обмен информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества. Едно единствено гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 39 гласа за, 1 глас против. Поздравления за господин Бони. Разбира се, този доклад е част от пакет, заедно с вторият доклад на господа Тереса Хименес Бесерил Барио по същата тема. Минимални разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния, прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици във връзка с определението за наркотици. Гласуване за започване на междуинституционални преговори. Моля, гласувайте по именно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се с 39 гласа за един против един въздържал се. Поздравления за Тереса, която не присъства. И последното гласуване за днес. Всичко това ли трябва да го счита? Добре, ще трябва да почита нещо много скучно. Моля за малко повече търпение. Става въпрос за окончателното гласуване по дума за разбирателство между Европейската агенция за оперативно определение, управление на широко мащабни IT системи в областта на справедливостта, свободата и правосъдието и Евроюст. Съжалявам, трябва да го прочета. На 9, на 9 април беше зато решение да се консултира Европейски съюз за маратно за между Еолиса и Евроюста. Решението за изпълнение е мярка в рамките на Съжението Европейското право въз основа на член 6 на договор и въз основа на съдебната практика на съда. Съветът ни предостави 3 месеца, за да излезем с становище. Предвид ограничените срокове, с които разполагаме за изготвяне на това становище и съгласно с решението, прието от инцидентно координатите, използваме опустената процедура и предлагам да приемем проекта за решение с изпълнение на съвета чрез упростена процедура съгласно член 51 правилника за дейността на парламента. Вие сигурно забелязахте, че си спестих една част от текста, но може би опитах е, да намеря добро равновесие между това, което трябва да прочета и опасността да ме линчувате. Има ли възражения? Не, в такъв случай пристъпваме към гласуването. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 37 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. Много благодаря, Томас. Благодаря ви, колеги. С това приключваме с гласуването. Благодаря ви за проявеното търпение. И приятен ден! We will just pause. We have an item at 10.30. Следващата ни точка е планирана за 10.30, 12 и 13 точка с министъра от Италия. Така че ако нямате намерение да останете за тези точки, напуснете залата тихичко, а ние ще подновим работата си в 10.30. Okay.

Dear colleagues, we can, uh, if you would like to take your seats, if you're ready for this next item. Колеги, сега моля заемете места, ако сте готови за точки 11 и 12, аз с удоволствие ще кажа добре дошъл на господин Доменико Манциони, заместник държавен секретар на Министерството на вътрешните работи на Италия. Той е тук днес, за да обменим мнения като съчетаваме темата с нашето посещение 18-21 април на, в Италия, свързано с миграцията и обежището. Заместник-председателя на нашата комисия оглавяваше нашата делегация и господин Лопис Агилар, който също скоро ще дойде. Командировката ни беше с цел установяване на факти за това как се а, прилагат политиката на миграция и обежище, а също и да видим какво се случва на място в а, момента. Имаше посещение на приемни лагери, на места, където акустират лодки с беженци, е, също така и на процедурите, на центр, приемни центрове. Срещнахме се и с представители на властите, международни институции, на комисията, естествено, неправителствени организации. Ще оставя на колегите, които участваха в делегацията, да ни разкажат. Формулирани бяха ред заключения и препоръки и решихме, че е важно да чуеме тези е, препоръки в нашата дискусия днес максимално много време искам да отделим на тази дискусия, затова аз няма да говоря много повече. Ще дам думата на колегите депутати и ще започнем първо с е, господин Манционе, да чуем неговите мисли, може би накратичко, за да можем след това да обсъдим с колегите. Е, вероятно така по-интерактивно е, ще е по-добре. Затова заповядайте за уводни думи за това е, какво се случва в е, приемните центрове и след това ще започнем с е, дискусията. Ето, колегите вече влизат в залата. Отново благодаря ви, че сте с нас днес. Добре дошъл и заповядайте, имате думата. Sono io che sono... Благодаря, господин председател. За мен е истинска чест да бъда тук е, сред вас днес, е, за да можем да говорим по е, въпросите, за които съм поканен. Комисията по граждански свободи осъществи съвсем скоро посещение в Италия. Ние имахме възможност да разговаряме с някои от членовете на комисията по съответните въпроси, свързани с тях. Три неща искам да коментирам, които са от изключително значение за нас. Първо, политиката за приемните центрове, така наречените hotspots. Вие искахте да видите как работят те на място. Посетихте и два от съответните центрове. В Италия те не са само два, в момента се създават и други. Ако трябва да коментираме законодателството на Европейския съюз, там няма кой знае колко ясна дефиниция за така наречените hot т.е. приемни центрове. И в Италия също нямаме ясна дефиниция. По-скоро тълкуваме понятието в смисъл, че това са центрове за приемане. Те не са много различни от останалите центрове, с които разполагаме в Италия и на островете на Сицилия, например, или в Пулия, Калабрия и Кампания. Там съществуват такива приемни центрове. Огромна част от нашата дейност е насочена към Средиземноморието и Хората, които пристигат, трябва да бъдат докарани до най-близкото е, безопасно пристанище и съответно приемните центрове в Сицилия, Калабрия или другите места, които изброих. Ние използваме и е, помещения на военните бази като начало. Тоест, нашето тълкуване за приемните центрове е, че те е, са сходни на а, е, съществуващите такива, само че в а, е, сегашните приемни центрове ние осъществяваме и процедурата по идентификация на влизащите лица. Процедурата отнема определено време и ако хората трябва да бъдат задържани по-дълго, това трябва да стане с решение на съдебните власти. То, същата е процедурата и в останалите страни членки. А също така въведохме и понятието подвижни приемни е, центрове и е, посредством тези е, мобилни е, центрове полицията успява да идентифицира пристигащите на наша територия лица съвместно и с дейността, която се осъществява в е, установените приемни центрове. Като начало този подход предизвика известно недоумение или изненада, но, но той си има своите предимства – Няма а, система на приемане или е, структура за приемане, която да е, е абсолютно ефективна, ако не, е на, не сте наясно колко е, лица ще пристигат. Е, тук се поставя също така и въпроса, кои са те? Приемането на тези лица е, е свързано и с определени съображения за сигурност По тази причина ние работим по ред европейски програми. те си имат още какво да бъдат доизчистени, примерно програмата за вътрешно преместване. като начало тя не сработи, а пък ако няма и, и идентификационни данни за хората, които искате да преместите, тя изобщо няма да може да работи. Така че идеята за тези приемни центрове бе е, въведена именно с цел да се осъществи идентифицирането на влизащите лица. В такъв смисъл политиката за приемните центрове определено е, работи. В Италия ние сме в състояние да установим кой влиза в страната. Знаете, че така наречения средоземноморски маршрут се използва много често. 181 хиляди са лицата, които пристигаха в Италия, които са пристигнали в Италия. Естествено, не трябва да забравяме, и дейността на неправителствените организации. Да, delle ОНГ, che тра лалтро ha visto е, Знаете, че така тяхната дейност е, е свързана с известни противоречия. Тук имаше изслушване по този въпрос. Сега е създадена анкетна парламентарна комисия, която да разгледа тяхната дейност. Тя заключи, че някои от неправителствените организации, тяхната дейност е на път да се превърне в един отделен хуманитарен канал. Т.е. те а, извършват работа, която следва да се извършва от националната държава. Тяхната дейност, разбира се, е твърде разпокъсана. Не искам да правя в такъв смисъл големи обобщения, но приветствам всяко усилие за а, раз, разследване, разглеждане на, на дейността, всичко, което евентуално може да се извърши от съдебни органи. Според мен не е проблема в това да се спасяват хората, които имат проблеми по море. Е, а, проблемът е от чисто от е, юридическо естество. Приемните е, центрове в Сардиния, Калабрия и Пулия там е проблема. Също е, има и така проблеми на чисто политическо ниво и ако мога да бъда откровен, господин председател, е, подхода на, не, на някои е, неправителствени организации е също проблематичен, защото не е структуриран. Няма така структурирано решение. Не става дума за еднократни опити за миграция, които ту стават по-интензивни, ту по-слаби. Става дума за един структуриран поток и съответно частни усилия още близо до африканския бряг в опит да се спасяват и превозват хора но тъй като това е изцяло неструктурирано, това създава проблеми. Това е тема, която исках да засегна, освен... Още една тема, която искам да засегна, освен приемните центрове и дейността на неправителствените организации, господин Лопас Агилар е запознат с тази тема, а именно а, преразглеждането на процеса или процедурата от а, Дъблин. Според нас всяко е, изменение на споразуменията от Дъблин трябва да отчита три основни момента, които са изключително е, важни. Първо, необходимо е да се въведе процедура, която опростява е, нещата, а не ги осложнява. Второ, отговорността на страната, където влиза лицето, трябва да бъде преразгледана. И трето, Необходимо е да има повече политическа и хуманитарна солидарност. И когато ние се съгласим с идеята, че трябва да има солидарност, трябва да има и повече гъвкавост. Не може тя да се разписва в твърди правила. Надявам се, че не ви отнех много време. Не, в никакъв случай, каза председателят. Надявам се, че ще има възможност да обсъждаме темата с колегите. Казахте, споменахте господин Лопес Агилар и други колеги, които участваха в делегацията. Е, сега, ако искате, можем да започнем с а, е, е, така по същество наблюденията на нашата делегация, за да започнем обсъждането. И накрая, господин министр, можем да ви дадем думата да реагирате на коментарите. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че те виждам, Доменико. Но... No. Исках да ти благодаря не само за изказването, но и за това, което ни направи и ни помогне. Наистина в твоята страна нещата са трудни но сега ще мина на английски, тъй като целият ми доклад е написан на английски. Благодаря на всички членове и особено на италианските ни а, приятели. В нашата делегация участваха членове на всички представители на всички политически групи. И така, набрахме един опит, който наистина беше изваредно полезно за нас като членове на Европейският парламент. Основното беше да обменим информация с властите и органите, които управляват различните структури, приемащи мигранти, охраняващи границите на Италия, островите и по-специално хотспотовете, горещите точки. Ще наблегна на, на значимостта на обмена на информация – който проведахме, защото получихме подробна информация относно всички дейности, извършващи се от, извършващи се от италианските власти. И вие сте прав, че солидарността не е едно добро пожелание само. Това е един от основополагащите принципи за функционирането на Европейския съюз. Някои държави членки е, така не проявяват желание и охота да бъдат солидарни с Италия, с, с Гърция. особено след така нареченото споразумение с между Европейския съюз и Турция. Тоест, сега мафията и траф, трафикантите просто промениха маршрутите през Средиземно море. Искам просто да споделя някои така допълнителни мнения с колегите. Италианското правителство, Върховния комисарят за бежанците, неправителствени организация. Всички тези структури участват активно и действат активно за приемане на мигрантите, регистрацията, обработката на документите е взема много време. Ние наистина бяхме много дълбоко поразени от огромната работа, която се върши от, английските, от италианските власти. Необходимо е да се вземат по-добри и по-строги мерки за защита на непълнолетните мигранти, тъй като непридружените непълнолетни са все по-многобройни и много многобройни. Не може обаче да има различни политики по въпроса, защото държавите, които са на фронт, на фронтовата линия са онези, които вършат всичко, което трябва да бъде извършено в Европейския съюз и сами и то с все по-малко и по-малко средства. Дъблинският регламент не функционира. При всички случаи трябва да бъде преработен и изменен. Трябва да се подобрат и механизмите за благоприятстване, събиране на семействата, за да може мигранти да бъдат събирани с семействата им и по-специално и по-специално малолетните. Малолетните трябва да бъдат под попечителство, но при всички случаи не трябва да забравяме, че те са на първо място деца и трябва да бъдат разглеждани като а, такива. Преместването на а, търсещите убежища в а, други страни. Това срамно ужасяващо е, че, а, че когато са се събрали на съвет, държавите членки са поели ангажименти, а в, после, а в последствие правителствата на държавите членки са се отказали от собствените си поети ангажименти. Видя, видяхме и ограниченията и а, е, възможностите на Италия, които са в крайна сметка ограничени. Същевременно трябва да се създадат едни а, е, маршрути, които да бъдат безопасни за мигрантите. Това е единствения начин за борба с, А, е, с трафикантите и с мафията. Ако, ако искаме хората да не се обръщат към трафиканти и мафиоти, просто трябва да създадеме едни е, безопасни механизми за мигриране и безопасни маршрути. В цяла Европа трябва да бъде под, подтикната, под, подбудена да прояви солидарност и да действа едино. А, благодаря. Вие взехте думата от името на а, делегацията и имаме и много други желаящи да се изкажат, но първо ръководителя на делегацията, после и Барбара. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с всичко казано от преждеговорящия. Съгласна съм и с неговите заключения. След като посетихме Сицилия, трябва да призная, че наистина сме много впечатлени от извършеното от италианските власти и от техният активен ангажимент. Днес всеки мигрант, пристигащ в Италия, бива регистриран и като имаме преди откъде сме тръгнали, наистина това е огромно постижение. Към казаното от преждеговшорещия мога да добавя следното. Сетих се за нещо след посещението. Става дума за правният аспект на проблема. Висшият Върховния комисариат и неправителствените организации твърдят, че с новото законодателство и а, начинът по който ще бъде предоставен статута на беженец ще се ограничат а, правата на а, онези, които ще подават молба. Тъй като ще се изслушват само записите, а няма да има ли лично интервю. Смятате ли, че това ще бъде нарушаване на техните права? От една страна, това ще доведе до повече ефективност и ускоряване на процедурите, но от друга страна имаме и известни задължения по силата на а, човешките права и международното право. Това беше първият ми въпрос. Вторият въпрос е свързан с, сътрудничеството между властите и НПО. На, на места сътрудничеството е отлично и трябва да ви поздравя за това, защото това наистина е едно много голямо постижение. времено обаче не разбирам как може да се стигне до там, че има а, а, в момента а, производство срещу НПО, което също помага на мигрантите. Защо не може да се постигне някакво сътрудничество? Италия е пример за всички а, страни в е, Европейския съюз, особено в областта на сътрудничеството с НПО и трябва да бъде а, последван пример от всички и по-специално тези, които отказват да приемат мигранти. Но а, просто питам как, защо се е стигнал до там, а, защо се е стигнало до до такъв разрив. И трето. Огромна задача ни предстои с преместване на мигранти в различни държави членки, а някои държави членки отказват да участват в тази схема. Трябва да, трябва да се потърси някакво решение на този проблем. Също време, но обаче в Италия на място самата процедура е малко тромава и в крайна сметка малко хора бяха преместени. Къде, къде се крие проблема? в какво е проблема. Дали проблема а, е в другите държави членки, нези, които трябват, трябва да приемат мигрантите или самата процедура е, не, е, е тежка и не съответно не приспособена към а, този начин на действие. Благодаря, господин Манциони, госпожа Спинели. Благодаря за казаното от вас. Относно така на така нареченото така наречената гъвкава солидарност и преразглеждането на регламента от Дъблин. Първо бих искала да благодаря на всички колеги от нашата комисия, които участваха в делегацията за свършената работа. Искам да се спра и на нещо, което Барбара каза. Неправителствените организации, които споменахте, Знаете, че прокуратурата в Катаня в момента а, разглежда а, информация срещу а, документи, които а, винат едно НПО. Но Нека, нека внимаваме с документите да се а, е, а, е, търсят е, ми, мигранти, да бъдат спасявани е нещо добро и е, законно, но нека внимаваме да не се създадат едни нови понятия и нови е, дейности, така че, но същевременно, както правилно под, а, подчертават а, подчертава бреговата охрана, няма доказателства, че НПО ходят да, сами да търсят давещите се мигранти. Така че докато нямаме доказателства, не можем да а, обвиняваме никой. И нещо, също много важно. Борбата срещу незаконното а, превозване на мигранти. Тук трябва да се. Е, този, тези въпроси трябва да се обсъдат и да се намерят конкретни отговори за тях. Също така е, прекият е, контакт между молителят и прокурора. Тоест, е, е, разглеждането на молби възоснова на записи. Това е също един проблем който трябва да бъде решен. А, правилата за непридружените малолетни разполагаме с документ, който е изработен с помощта на НПО и който е отличен. И още нещо отношенията между Италия и Либия. Представителите на Върховния комисарят за бежанците подчертаха, настояха на това, че Либия вече не е транзитна страна, а страна на происход. Всъщност държавата не съществува сама по себе си. Там човешките права не, не, не, се потъпват ежедневно. Създадени са лагери, които могат да бъдат окачествени като концентрационни лагери и хората напускат тази страна. Спомнете, спомнете си, че имаше решение на Съда на правата на човека в Страсбург и а, при присъда за Италия след споразумение е, подписано от е, Кадафи и Берлюскони. И няколко думи за регистрирането. Практически има 100% регистрация на мигрантите. Според Амнести обаче снимането на пръстови отпечатъци често се извършва чрез насилие, според доклад на Amnesty International. Що се отнася до преместването, тук може много неща да, бъдат, да се кажат, но ако не измениме регламента от Дъблин, няма да можем да постигнем успешно преместване на мигрантите. И сега само няколко цифри. А, извин, през 2015 и 2016 година се прилага се прилагаше регламента от Дъблин. 5000 души бяха преместени по силата на Дъблин и 3936 бяха преместени. Тоест, ако не е, промениме разпоредбите на Дъблинският регламент, той ще се превърне в е, капан сам за себе си. Преместването ще бъде неуспешно. Как, какво ще стане с Дъблин? Няма ли да зададем въпроса на съвета? Какво ще се направи с този регламент? Много правилен въпрос. Ще го зададем на Опеста комисия в края на дебата. Благодаря ви. Благодаря ви, колеги. Знам, че има много какво да се каже по темата, но ще ви помоля да се ограничите в изказването си до 2-3 минути, за да може министра да има време за отговор. Сесил Кенг има думата. Много благодаря, Клод. И аз на своя ред благодаря на господин държавен секретар Манционе за много добрият обзор на нашето посещение. Аз също взех участие е, в него и напълно поделям всичко казано от колегите до момента. Както уточни в самото начало Хуан Фернандо, посещението ни беше наистина много важно. Видяхме какво се случва на място, видяхме неща, които от тук не можем да за които тук не може да придобием представа. Ние изготвяме законодателни текстове тук, но не виждаме как се превъплощава нашата солидарност на място. Посетихме засегнатите райони, поставихме въпроса за волята на НПО и реформата на Дъблин. Но всичко, цялостното ни посещение се основаваше на един основен стълб и това беше солидарността. Опитахме се да видим как се осъществява солидарността на място и какво прави Италия в момента. Съгласно член 80 от договор за функционирането на Европейския съюз, държавите членки поемат отговорност за солидарност и разпределение на отговорността. Това е разписано на... в договора, но на практика не винаги се спазват разпоредбите на този член на договор за функционирането на Европейския съюз. Изправени сме пред а, изваредни обстоятелства в Италия и не е справедливо страната да бъде оставена сама да се справя с това положение идентифицирането вече се осъществява в а, приемни точки. 100% е покритието там, но това не е достатъчно. Трябва да гарантираме, че продължават а, операциите за спасяване на хора в открито море. И тук стигам до ролята, която играят НПО. Нуждаем се от а, нова правна рамка, включително на международно равнище, за да могат НПО да продължават да вършат своята работа, но трябва също така да сме сигурни, че тяхната цялостна дейност е напълно съгласувана с действията на властите. С радост мога да заявя, че като като европейски гражданин че има италиански кораб, занимаващ, извършващ операции по спасяване в Средиземно море, които спечелиха награда за европейско гражданство. Този вид спасителни лодки имат много важна роля и не бива да ги критикуваме, напротив, би следвало да похвалим техните действия. Много внимателно изслушахме казаното от заместник държавния секретар. Разгледахме как работи системата за преместване в Италия по време на посещението си и отново проблемът, с който се сблъскваме тук е липсата на солидарност. Останалите държави членки или не искат да вземат участие в механизма за преместване, и пък си избират кои лица да приемат в рамките на механизма за преместване. Предпочитат жена, жени и деца и изглежда си, че могат да се избират кого да приемат, но ние трябва да заклеймим този подход, защото и други мигранти са преминали през подбора на системата на преместване и също имат право да вземат участие в нея и този подход на подбора се превръща в сериозен проблем за Италия и Гърция. Смятам, че би следвало да похвалим италианските власти за това, което са постигнали но по отношение на международната политика смятам, че трябва да се положат повече усилия. Имаме нужда от по-цялостен подход, за който да призовава отдавна Европейския парламент. Имаме нужда от законни пътища на миграция и възможности за закрила на лицата, които се нуждаят от нея. За мен посещението беше много важно. Разгледахме и положението с непридружените непълнолетни. Разгледахме и въпроса с проблема с трафика на жени, който е друга много важна за мен тема видяхме как, как, каква подкрепа се подлага на тези жени в центровете за приемане и трябва да кажа, че има още какво да се постигне там. Благодаря, господин Скрепек има думата. Много ви благодаря. Господин Манционе, благодаря ви за присъствието днес сред нас. Аз също бих искал да ви благодаря за отличната организация на нашето посещение. Вие се справихте отлично с организацията, но благодаря на секретаря на комисията Липе. Всичко беше отлично организирано и транспорта и многобройните ни срещи с представители на местните регионалните власти и на други организации. Много ползотворно беше това посещение впечатлени доброто сътрудничество между всички органи, които участват в процеса. Беше истински пример за подражание, особено в пограничните райони. Впечатляващо беше сътрудничеството между служителите на различните държави членки, изпратени по линията на Фронтекс. ползотворно беше посещението ни, особено в горещите точки. И на пристанищата срещнахме се с голям брой мароканци, които току-що бяха пристигнали и те бяха охранявани от полицейски служители. Причава се броя на хората, идващи от тази държава. Най-големи броят на върнатите хора с такова, такава националност. Също така за нас беше много важно, че научихме, че най-големият брой пристигнали в последно време в подзело беше от Бангладеш и от, и от Нигерия, което е съществена разлика в сравнение с пристигащите други държави членки. Те, че въпросът ми е следният. До каква степен сме наясно с събитията, които в момента текат в тези държави членки. Освен това, стана ясно, че идват хора от над 30 държави в в частта на Африканския континент под Сахара, според други данни, пристигащите от Африканския континент са над 60 държави. Намаляват хората от Пакистан, от Сирия, от Северен Ирак, т.е. има много сериозна промяна на държавите на происход на мигрантите и смятам, че това е тенденция, която трябва да вземем предвид и трябва да се замислим как можем да насочим вниманието си към тези държави. Същото така посетихме и приемния център в Кастелново. Впечатляващо бяха програмите, които се извършват там. Имаше присъствахме на езикови курсове, където мигрантите и беженците се обучават да четат и пишат, да представят и много други висококачествени услуги. Но също така научихме, че има опасност този програмен център да бъде затворен поради, цитирам, структурни фактори. Според някои от колегите би следвало да не се подаваме на подозрения за някаква дейност, свързана с мафията, но пък в моята страна казваме, че без вятър няма как да се клатят клоните, така че може да ни съобщите малко повече подробности за начинът по който се управляват този прием, тези приемни центрове. Имаше и друг приемен център, за който получихме сведения, че в него работят каналджи и членове на мафията, така че трябва се пак да се разгледа и този въпрос чувам, че нещата са из, напълно извън контрола в други приемни центрове, така че ако имате някакви данни по въпроса, моля да ги споделите с нас. Действително, тук може да става въпрос за много а, сериозни злоупотреби с европейски средства, отделени за функционирането на тези центрове. Либия също е сериозен проблем. Там има пълна свобода на каналчиите, Срещнахме се с представители на НПО, които ни предоставиха видеозаписи на истински зверства, които се случват там и мнозина признаха, че това наистина е вярно. Важно е да признаем колко сериозен натиск представлява сериозният миграционен поток за вашата инфраструктура и действително заслужавате похвала. Процесът наистина е много добре организиран. Особено в момента, да при че засилва потока по средиземноморският път. Благодаря ви, господин Полези. Un saluto al sottosegretario Manzione, complimenti per la sua relazione. Compli... Благодаря. Нека да поздравя господин Манциона за презентацията. Искам да поздравя и Барбера, и Лопес Агилар, които оглавяваха нашата мисия. Визитата е, ни беше изключително успешна в Сицилия. Искам да ги поздравя за така уравновесеността, която успяха да постигнат. Много важно беше е, посещението, е, много полезно беше също и за колегите от Италия, които не са от Сицилия, Сицилия и колегите, които не са от Италия. Установихме е, как работи италианската система, успяхме да говорим с всички активни участници, участници свързани с процедурата по приемане. И искам да коментирам едно нещо – префектурата в Рагуса. бих искал да коментирам етническия происход на бежанците в Сицилия. След споразумението с Турция сирийци не влизат. Тоест, програмата за преместване е, не успя и по, този, е, по тази причина, защото е, на преместване подлежат само лица, ако групата, която е влязла, представлява повече от 5% от влезлите, докато процента там е 3%. Та не разбирам и позицията на страните членки, които не поемат задълженията си. Обаче смятам, че трябва да разгледаме и какви е, миграционни потоци влизат в е, Италия, за да сме наясно и как да се постигнат тези 5%. Изключително важно е да се преразгледа Дъблин 3. Надявам се, че всички страни членки ще започнат да изпълняват задълженията си и е, Дъблин трябва да се преработи изцяло, не само частично да се пренапише. съответното законодателство, наречено закон Минити, отговаря на конкретиката в Италия. Там се чакаше твърде дълго. Аз лично съм от десницата, дясно от центъра и се гордея с това. Но съм съгласен с коментарите тук, че търсещите обежище нямат често се случва да нямат, да не отговарят на условията за предоставяне на убежище, но независимо от това престояват в Италия повече от 3 години. Е, считам, че с законодателството този въпрос ще се е, реши. Имам и въпрос за господин министъра. Колко е, харчи Италия за системата за приемане, така общо? Е, говори се за 4,6 милиарда евро, така като прогнози. Може ли да ни кажете какво реално разходвате и е, колко ви дава Европейския съюз, за да покриете разходите си? Катерина Чиничи. Grazie, grazie президенте. Анкия desidero ringraziare il sottosegretario Manzoni. Благодаря, господин председател. Аз също искам да започна с благодарности за господин Манционе за присъствието му и за презентацията му, а и за помощта, която оказа на нашата делегация, когато посетихме Италия. Ние осъществихме отлично сътрудничество и това, което е, усещам днес е колко много усилия се полагат от италианските власти и от властите в е, Сицилия и какви сериозни резултати са постигнали. Факт е, че има ново законодателство, включително закона за непридружени малолетни. Създават е, е, тези е, ход спотове, т.е. Центрове, приемни центрове. Много голям е проблема с непридружените малолетни благодарение на местните власти и неправителствените организации в Сицилия по-специално можем да предоставим вече много по-голяма ниво на закрива на непридружените малолетни. Надяваме се, че и процеса на интеграция ще бъде успешен. Искам да благодаря на колегите за много основателните им коментари. Аз съм, съм много добре запозната с положението на, на място, защото аз самата съм от Сицилия. Миграцията в момента е реална хуманитарна криза. Необходимо е да има структурни решения за нея, структуриран подход. Нашите граници са и граници на Европейския съюз. Брегът на Сицилия не е само сицилианска или италианска граница. И сега трябва да се осъществи реформа на системата за убежище, която да започне с преразглеждане на регламента Дъблин. Знаем, че всички искаме да постигнем различни резултати, но отговорността не е единствено на страните, където пристигат съответните лица. Необходимо е да се осъществи също и една бърза приоритетна процедура за непридружени малолетни, за деца, да осигурим тяхната закрила. Колегите, които се изказаха тук, е, непрекъснато повтарят думата солидарност, солидарност, солидарност. Но тук не става дума а, е, просто за солидарност, става дума от страните членки да си поемат отговорността, което те в момента не правят. Това е просто недопустимо. Италия не може да бъде оставена на сама, нито пък Гърция. Всички страни членки трябва да поемат отговорност, да осъществяват сътрудничество в решаването на проблема. Също така, за мен е, е необходимо да има и законови пътища за влизане в Европейския съюз. Необходимо е да направим така, че да се справим с а, трафикантите посредством а, а, законодателство на европейско ниво, което да включва и санкции. Би било позорно. Ако се стигне до там да налагаме санкции на страните членки за това, че те не си поемат отговорността и не е, проявяват солидарност. Надявам се да може да минем и без това, но ако трябва, ще трябва да има и санкции. Следващ. Е, госпожа Гомес. Аз се присъединявам към колегите в е, високата оценка за извършеното от италианските власти. Аз бях на кораба Сан Юсто миналата седмица, който работи по операция София в Малта. Там имаше делегация от Европейския съюз и също от щатите 11 членове на Конгреса. Установихме, че действително потоците в момента идват от Бангладеш, Нигерия и Марокко. Това а, ни говори много. Тоест Европейския съюз не може да загърбва политическите си и решенията си. Трябва да има политическо и економическо управление в а, съответните страни, за да може да се намали потока на бежанци от там. Освен това, се убедих също така, че независимо, че нашите правителства казват, че всичко е направено, че ще се прекратят бизнес моделите на трафикантите, с операция София. Напротив, ние подхранваме техните бизнес модели. Вместо да има контролирани законови пътища да влизат хората с кандидати, кандидатстване в Европейския съюз, ние храним бизнеса на трафикантите. Нека да бъдем наясно, независимо какво правим. Те се приспособяват към е, условията е, не само с пътя през е, Балканите, но и с корабите, които използват. Взимат, купуват си ги от Китай и влизат те през Египет или Турция. Та, Италия е, както докладва мисията, и има система за безопасно влизане. Това са хуманитарните визи. Ама това трябва да се прави на европейско ниво. И тогава определено ще издърпаме е, чергата под краката на трафикантите. Ама това също не се прави, защото няма солидарност както казах и господин а, Манцоли. Сега, ако ще правим дефиниции на солидарност, тя не е солидарност. Нищо не сработва. И Дъблин не работи. В Италия влязоха хиляди. И какво? 40% от тези хора, които бяха преместени, изчезнаха за по-малко от един месец, защото си е имало вече стройна организация да стигнат там, където искат, където имат роднини и общност, предимно в Германия. Всички е, признават, че има ясна организация и колкото повече ги оставяме в лагерите, някъде в Италия или в Гърция, толкова повече им оставаме да се организират със същите трафиканти, да ги закарат там, където искат да стигнат. И става дума е, за истински бежанци, иракчани и сирийци, а, но те не са най-големия поток, който влиза в Италия. Та, да, искам да е, кажа е, също, аз получавам съобщение, ето един доклад от Refugees International, които интервюират бежанци в Италия. Заключението е, че в приемните центрове е ужасно. И за това трябва да направим е, конкретна мисия и сега официално го предлагам. Мисия, за да отидем да видим какво се случва в така наречените горещи е, точки, какво се случва с децата, които са жертва на социална експлоатация, изнасилват се по време на целия път. И е, никой е, нямат никакво медицинско лечение, психологическа подкрепа, е, особено когато са задържани в тези горещи точки. После, за Либия. Аз съм абсолютно против е, това да изнасяме навън нашите отговорности. Абсолютно осъщам е, споразумението между Европейския съюз и Търция. Безобразно е. Още вчера комисиара за човешки права е, излезе с предупреждание, че има колективно изхвърляне на търсещи обежища от Гърция, върнати към Турция. Много се безпокоя също така а, за това какво се случва в Ливия, защото аз а, там посетих центрове за задържане още по времето на Катафи, по време на войната също така, за да задам въпроси на Кадафи. Много добре знам, че тези центрове в момента дори са още по-зле. Те са а, рубовладелски лагери, лагери за измъчване. Да, Европейския съюз, Италия, ние трябва да осъдим тези центрове. И е, не можем ние да си изнасяме отговорността. Ние сме са, съучастници в тези, това насилие и ние много добре знаем, че те не могат да осъществят реално решение на проблема с миграцията, докато няма управление в Ливия. Много повече трябва да направим за управлението в Ливия, защото не е това, което ще се постигне със сигурност по море, хората идват от други места, също така. Позорно е, ако сме съучастници в това. И за това искам да попитам, колко хора реално всъщност се връщат? от страните членки, е, така, които са на първата линия. Um, Благодаря, Ана. Колеги, не повече от 2-3 минути. Въпреки, че вашите изказвания са много състоятелни, господин Котле. Благодаря, господин председател. Господин министр, в благодаря ви за уводните слова. Първо бих искала да израза своето възхищение от италианското правителство и начина по който то а, управлява и разрешава мигра... мигрантската криза. От а, год... години наред а, сме свидетели на мигранти, които загиват в Средиземно море. Италия не може да осъществи своята програма Маре Ностром поради липса на солидарност. Смятате ли, че можете да пръщитате на други държави членки, които да ви помогнат в операции а, за спасяване по море и защото в крайна сметка ние сме свидетели на ежедневни такива ам, дава ни и някакси като че ли свикваме с това, като че ли това става част от нашето ежедневие. Едно време, когато някоя лодка се превръщаше близо до остров Лампедуза, а, отбелязвахме събитието с една минута мълчание. Сега дори подминаваме а, всеки един подобен а, случай. Второ, а, така наречената гъвкава солидарност трябва да се вземат мерки, защото държавите членки да приемат мигранти. Може би трябва да има някакви насърчителни мерки за регионите. Да се да има някакъв фонд и е, държавите членки или регионите биха могли да искат средства, които да инвестират в строителство на социални жилища, образование на мигранти, като това също така би било благотворно и за местното население, тъй като ще създаде економически динамизъм и заетост в региона. По този начин, може би, наистина ще можем да постигнем някакъв напредък. Да, госпожа Ларистън. Да, може би аз съм съгласна, че по, трябва да се създаде някакъв фонд и по някакъв начин да се концентрират, а, ресурсите и за подпомагане на хотспотовете и най-вече работата им с е, малолетни и деца. Е, вие споменахте някои цифри за преместването. Е, и сравнение между Италия и, и Гърция. Странно е, че цифрите са по-високи за Гърция, отколкото за Италия. Ние в Естония имаме много добро сътрудничество с Гърция и включително мигранти бяха прехвърлени от Италия, от Гърция. А колегите казват, като че ли има малко повече проблеми в Италия, в хотспотовете няма готовност за прехвърляне изхвърляне на мигранти. Така че моя въпрос е следния. Нещата променят ли се и подобряват ли се в момента? хората разполагат ли с необходимата информация? За, за, защото е странно все пак, че Гърция има много по-ефективна сътрудничество с другите страни, отколкото Италия. Благодаря, колеги, за повдигнатите въпроси. Господин министр, доколкото ви е възможно, можете ли да отговорите на тези въпроси?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 От 4 години отговарям за тази политика. съм отговорен в рамките на Вътрешно министерство за миграцията. Аз се спусках с много съмнения а, и много, много малко са така нещата, в които съм сигурен, но в едно съм сигурен – този проблем, тази политика не трябва да има национални измерения, не дори европейски измерения, а трябва да има световни измерения. Не може всеки да се затваря в собствената си страна. По този начин проблемите няма да бъдат решени. И още нещо, което ми се струва от значение. Многократно обсъдихме приемането на а, мигрантите, но спасяването по море а, е само първата крачка към по-нататъчна в по-нататъчната верига в крайна сметка да спасиме хора, без да знаем какво ще правим с тях след това, не, не е лесно. Една страна не може да реши този, този проблем сама. През 2015 година сто и седемде, сто и 170 170 души пристигнаха по море, 150 и 61 хиляди само тази година. Тоест, това, са, това ще бъде, може би, рекордна година. Това са цифри. За всяка цифра има човек. Има човек със, своята, със своя живот, със своята история някои, които са пътували в по-добри условия, други, които просто в, са е, субекти на насилие по време на, на пътуването, някои дори е, е, просто се отдават, някои са били подложени на мъчения, на тързания, били са жертви на изнасилвания по време на а, пътуването. Така, да, да, да, да, да, да се критикува системата за а, приемане е, да, разбира се, има много проблеми. Аз е, а, наблягам на проблемите, но нека не забравяме, че в рамките на 8 години сме умножили по 8 броя на прием на приетите лица, без да разполагаме с кой знае какви допълнителни логистични съоръжения. Имаме малки центрове. Но нека помислиме за по-нататъчната дейност за интеграцията им, ние не можем да налагаме на региони, на територии, на страни. 180 хиляди души трябва да бъдат управлявани. Процесът е труден, сложен. Сега надявам се, че отговорих на всички. Сега, зоните или центровете за регистрация и а, пребиваване и насилие упражнявано при снемане на пръстови отпечатъци. Италианските власти отричат подобни твърдения. Аз мога само, както и самите вие, да, да се опитам да направя някаква оценка, преценка. Това е залегнало в доклад на Amnesty International. От друга страна, Amnesty International никога не се е обърнала пряко към италианските власти. Аз не познавам тези хора. И на практика се стига до това, че източниците на информация са анонимни. Някой обвинява властите в насилие без никакви доказателства. Вярно е, че, че има хора, които не желаят да бъдат идентифицирани, за да могат да продължат е, своят път нататъка, за, за да не се прилага регламент от Дъблин или да, ням, да не станат е, обекти на връщане. Така че снимането на пръстови отпечатъци, на, насилието, което се казва е упражнявано добре, обаче е, тези, които не искат, не могат по никакъв по някакъв по никакъв начин не можем да я насилиме, съответно тези е, лица биват изпратени в лагери, откъдето в последствие биха могли да бъдат експлозирани. Така че още веднъж твър... казвам, а, е, залегнали са факти в един доклад без никакви доказателства. Аз мисля, че това не е справедливо, не, не трябва да се е, критикува, заклеймява работата, извършена от е, италианските власти, е, от полицията, бреговата охрана. Колкото до НПО, мисля, че в този въпрос го обсъдихме. Тук не, не можем да говорим за, така, за незаконно а, спасяване или не, незаконни спасителни операции по море. В крайна сметка и, имаме кодекс на мореплаването и съгласно който а, всеки е длъжен да помогне на плавателен съд, в, а, който е изпаднал в беда. Сега, може би наистина трябва, трябва да поискаме повече прозрачност от страна на НПО и малко повече сътрудничество между тях и, и нас. Но трябва да има и някакси достатъчна оперативна съвместимост. Защото ако, примерно, не, не, НПО спасява, да речем, и хикс брой лица и това трябва след това да е, ги изтовари на дадено пристанище, но нещата трябва да бъдат регламентирани, защото в противен случай може просто да се е, е, дезорганизира работата на цялото пристанище и съответно на спасителните операции. Така че за това трябва да има координация с между властите и, и НПО. И НПО трябва да проявява прозрачност в своята дейност. Така че проблема не е в операциите по спасяване сами по себе си. Но много сме били, много голяма помощ сме получавали от НПО. Проблема е по-скоро в е, е, координацията и, и технологичната съвместимост. Е, НПО трябва примерно да закарват спасените в така наречени а, сигурни пристанища. Има. Разбира се, че има престъпни групировки. Знаете ли, в тези центрове човек може да направи пари и това е правено. И у нас, и не само у нас. тъй като има има много, много мигранти, много хора събрани на едно място и някои престъпници се облагодетелстват от това, за да правят пари. Но 4 милиарда са предвидени в е, бюджета за приемане на мигранти за следващите години. А също Евро... Европа ни предоставя 300 милиона в рамките на 7 години. Съпоставете просто двете цифри. Когато започнахме с операцията Маре Ностром, се говореше за няколко стотици милиони, а в Европа предвижда 300 милиона. Представете ли си колко живота можехме да спасиме с тези средства? Да не говориме, че има много мерки за превенция, които трябва да се прилагат. за работа с отделните префектури, общини и така нататък. Включително и за това да бъдат държани на страна потенциалните престъпници и да бъдат отдалечени от приемните центрове. контрола всъщност се упражнява от общините, не жандармерията а, го прави, а по-скоро можем да, да разчитаме по-скоро на местните органи на властта. Да, трябва да има проекти за различните региони. Колкото до непридружените малолетни, от Италия се изисква много. Ние приехме един закон, който е, може би, един от най-строгите и най-взискателните, но това е само първа крачка. до, до сега и никой, никой пък не е споменавал за програма за преместване и разпред, раз, разпределение на непридружени малолетни. Около 16 милиона са а, непридружените малолетни на територията на Италия и разходите за тях са много по- а, значителни отколкото разходите за възрастни мигранти. Но също, същевременно се радваме, когато някой ни подаде ръка. Много би сме се радвали, ако има повече сътрудничество, повече помощ, а не само да бъдем критикувани. Но разбира се, много, много, много неща зависят от нас. А, а колкото до споразумението и сътрудничеството с Либия, много зависи и от тях. Сега, може да, може да се критикува Италия в случая, но в следващите 20 години нещата могат да продължат по същия начин. Защото ако искаме да екстернализираме про- проблема, можем да опитаме, но не съм убеден, че това ще реши проблема. Ако действаме и трябва да действаме, защото хора се давят в Средиземно море. ако се опитаме да, с, с, да създадеме съвместно с Върховния комисариат структури, които да бъдат управлявани и е, ръководени от НПО. И по този начин да спомогнем за преместването на мигрантите, мисля, че това би било един добър план. И, ще, и това ще доведе до много по-добри резултати, отколкото споразумението с Либия, което не доведе до нищо. Да, Европа трябва да бъде отговорна и да поеме своите отговорности, но и Африка, страните на транзит и на происход, също трябва да поемат своята отговорност. Миналата седмица започнахме една дискусия в Рим на тази тема. Ще има второ заседание, което ще се проведе в Тунис на същата тема. Аз се съмнявам, че екстернализирането на проблема ще доведе до неговото решаване. Също Същевременно нашите власти работят с много с а, религиозни общности и други, които бяха превозени до Италия по, по сигурни а, пътища. Франция би могла да, да направи нещо. Добре, закон, законните маршрути са нещо добро, но боя се, че те няма да решат проблема, ако същевременно не провеждаме, бор... не провеждаме борба с незаконните канали и маршрути. И на практика ще, ще има някакво, някакъв сблъсък, някакво а, противоречие между тези два процеса. Преместването. Преместването за сега е много ограничено. Защо непрекъснато се споменават 70-те процента? Защо? Защото като, като че ли не се доверяваме на комисията или на държавите членки. С подобни цифри е, единствено Сирия и Еритрея могат да бъдат взети предвид, е, ако е, тези тавани или тези проценти бъдат запазени. Не смятам, че може да се каже, че Гърция има по-добро сътрудничество с останалите страни, отколкото Италия. В крайна сметка броя на, на лицата, които трябваше да бъдат преместени от Гърция са 120 хиляди и 40 хиляди за Италия. В край направете съпоставка на тези две цифри. И ако а, този, тази цел не е постигната, то грешката и вината не е в Италия, а в това, че все още се прилага регламента от Дъблин. Така че е необходимо да се преразгледа регламента от Дъблин. А, ако е- ако искаме да функционира системата за преместване, програмата за преместване, но ако я бюрократизираме допълнително, резултатите ще бъдат плачевни. Така че трябва един общ подход, определене на срокове за признаване правото на убежище. 3, 4, 5 години според нас са прекалено дълги срокове. Е, просто по този начин се блокира цялата система. Ако един човек трябва да чака 5 години, за да получи убежище, системата ще се разпадне просто. Регистрирането може би не винаги е достатъчно. Има и изслушване от страна на комисия на съответното лице. И е, ние, ние решихме, че записа на това, на това изслушване изслушвали на този разговор, може е, да послужи на прокурора за разглеждане на молбите. Разбира се, ако прокурор реши, че това не е достатъчно, може да поиска да се срещне лично с лицето. Има винаги такава възможност. Тук е цел, целта не е да се ограничат правата на гражданите. Благодаря ви, господин министр, за присъствието днес сред нас. Благодаря и на всички колеги, за участие в посещението. Мисля, че колегите участваха много активно и в делегацията в Италия, и в делегацията в Гърция. Господин министр, виждате колко активно работим ние и по предсрещна дъблински момент, и досетата по преместването и презаселването. Вече имаме много богат опит в тази област, много опитни наши колеги работят и се радвам, че сме поли толкова голям ангажимент. Много последващи действия сме предвидели след това посещение в Италия. След обед ще има среща с комисаря за въпроса с децата мигранти. Вижте колко активно работим по тези въпроси тук в парламента. Надявам се да сте придобили представа за нашите усилия. Благодаря ви, че ни посетихте в толкова важен за нас момент. Много съжалявам, но натоваря дневният ни ред тази сутрин и не можем да продължим повече срещата си с вас. Още веднъж ви благодаря. Благодаря и на секретарията за отличният доклад. Ще възприемем при... ще приемем тази чернова като окончателен доклад на, на, за посещението на делегацията, ако няма изменения. И така, колеги, продължаваме незабавно със съвместното ни заседание на комисията Либе и ФЕМ. Ще помоля председателката на комисията по правата на жените и равенството на половете да се присъедини към нас тук на председателската маса. Предвиден е само половин час за това заседание но госпожа Блинкавичуте се присъедини към нас. Ще започна с думи. Съжалявам за малкото закъснение.